на финансовите интереси на Европейския съюз към контрол в ОСП. Давам думата на докладчика господин Пети Сарвама за, Петри Сарвама за 4 минути. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин заместник председател на Европейската комисия, е, Тимърманс, нуждаем се от ефективност. Е, разглеждайки 14 е, милиона операции и различни други форми на контрол, струва около 4 милиарда евро годишно. Ние всъщност се превърнахме само в нещо много по-сложно, отколкото досегашните, до, досегашния бюджет на по ОСП само ще нараства, ако не направим нещо, Така че за сега се предполага, че 4 милиарда евро е са разходите на ниво държава членка. До сега, безкрайната бумащина, която трябва да се представя на национално ниво, с изключително сложни уредби и изключително сложни мерки за контрол. Един финландски фермер е, показа чудесно тази абсурдност, е, като поставя една до друга всички официални формуляри, изисквани ежегодно от националните власти. Документите е, се оказаха е, над е, около 33 метра дълги. Е, това, това е горе-долу два, две редици от наш, нас, евродепутатите. Това е страшно много. Ако не успеем да направим общата селскостопанска политика по-стегната и не намалим тегубите върху фермерите, няма да постигнем резултация. Е, ще трябва да се борим за запазване правата на сегашните бенефициери. Но не говорим само за селско-стопанска политика, защото всеки форми, всички форми на контрол означават не, неефективно и влагане на средствата на дънакоплаците. А това поражда е, съмнение относно коректното използване на европейските фондове. Е, съответният контрол не винаги дава отговор на поставените въпроси. В доклада настояваме, е, че начините за изпълнение и контрола трябва да доведе до по-висок, по-добро качество на ефективните системи и контрол, а това означава и по-сериозна работа на съответните власти. За да облегчим бенефициентите, официалните органи трябва трябва да организират вътрешни проверки, така че да не се налагат е, ежегодни и многократни проверки на фермерите от контролните органи, националните органи и комисията. Е, това означава, че трябва да въведем отдавна очакваната схема за работа с фермерите като се очертават най-добрите и най-слабите държави членки, ние постигаме, разбира се, известно намаляване на контрола, но това не винаги отговаря на основните идеи на съвета. Но мисля, че опасенията са напразни. Основна част от този подход е споделянето на опити, най-добри практики с онези държави, които отбелязват най-слаби резултати. Основния, основната идея на доклада е опростяване. Опростяване, което е неизбежно комисията трябва да върви по този въпрос, както и парламента. Основно желание на доклада е да разтовари фермерите, като едновременно с това гарантира по-добър контрол върху изразходването парите на дънакоплаците. Благодаря председателката, благодаря. Сега имаме 5 минути за спонтанни изказвания от залата. Господин Новакова има думата за една минута. Благодаря, госпожо председател. Аз вярвам, че най-добрият пиар на тази институция са резултатите, които тя постига. Нищо не говори по-добре от това, от резултатите, които постигаме ние заедно тук. И вярвам, че това, което прави господин Сарвама е именно такъв резултат. Защото програмен период 2007-2013 ни научи на нещо много важно. И то е, че дългите процедури, многото документи, дългите опашки не ни помагат. Ако мога да обобщя стотиците си срещи с бенефициенти на европейски средства в няколко неща, то те ще са следните. Трябва драматично да съкратим времето от подаване на документи до изплащане на реално на средствата. Трябва да базираме контрола върху риска. Тези, които се справят добре, да бъдат проверявани по-малко. Тези, които се представят зле, да бъдат проверявани повече трябва да избягаме от хартията да използваме колкото се може повече електронни услуги така че да не се редят хората по опашки а да подават документите си от вкъщи с по малко чакане. вярвам че с всичко това няма как да не оптимизираме и средствата за изразходване на управление и контролиране на европейски проекти. благодаря ви. Благодаря. През двете цикли на реформата на ОСП се стигна до едни много разнородни действия в различни посоки, в които бяха допуснати много грешки. Ефикасното опростяване и намаляването на бюрокрацията е основна цел, за да се намалят милиардите, които в момента се изразходват за контрол. Има до 68 различни контролни органи. Председателката, моля да забавите темпото, за да може да се превежда. бенефициерите а, е, трябва да подават различни документи а, е, и а, е, по такъв начин се изпада в голяма несигурност, а, когато се проверяват а, различни аспекти на тяхната дейност. Един регистр на резултатите и разпространението на най-добрата практика а, могат да допринесат а, много. Така ОСП ще може действително да се ориентира към производителите, което е основната и цел. Благодаря, господин Ропе, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Нека да приветствам тази инициатива и да призова комисията да използва да прилага опростени процедури в общата на селско-стопанска политика. Такива процедури са полезни не само за фермерите, но за всички. Е, Кланят е, от професии, свързани с селското стопанство. Екологизирането също е важно. Друг важен елемент в новия период е, че има променени правила и Комисията трябва да насръчи агенциите да използват тези възможности и да прилагат и меки мерки, като обучение, предупреждение и прочие. Господин Морас. Господин Мараяс, благодаря, госпожо председател. Е, сложността на ОСП е, която се отразява на фермерите, задължително трябва да се обсъди. Нуждаем се от опростяване на системата. Тя трябва да стане по-ефективна, успоредно с по-ефективни мерки. Трябва да намерим прости решения за големите аграрни проблеми. В, в Гърция имаме сериозни затруднения. Нашите фермери отбелязват се в последно време сериозни загуби, а освен това и решенията на тройката се отразиха сериозно на селското ни стопанство. През изминалите пет години приходите сериозно намаляха, но фермерите пред, продължават да страдат поради кризата в резултат на ембаргото срещу Русия. Те нуждаем се от пряка помощ за гръцките фермери. Господин Христофоро за една минута. Благодаря, госпожо председател. Обсъждаме един много сериозен въпрос. И ни е представен един отличен доклад от отличен колега, който е напипал същината на проблема. Едва ли има кой знае какво да се добави към вече казаното от него. Ефективност е ключовата дума. А тя се получава, когато има ясна рамка на проблема. 4 милиарда евро – 17% от всички средства, заделени за ОСП, се изразходват за надзор и контрол. Просто не можем да си позволим такива огромни суми. Прочетете внимателно доклада. Ако тръгнем по този е, път, е, ще можем да предотвратим фалита на мнозина и ще облагодетелстваме онези, е, които знаят как да се справят с е, бюрокрацията и да представят е, необходимите документи, нищо повече. Благодаря. А сега комисарят Тимерманс. Образяването на общата сълскостопанска политика е начин да се намали броя на проверките на място. По-лесните правила водят до по-лесно приложение, по-лесно ще ги използват фермерите и прилагат и по-лесно ще ги проверяват органите. Вече имаме отбелязан напредък при опростяването и сме получили много информация от, много, от всички заинтересовани страни. Някои от промените вече са въведени и комисията ще ни предложи допълнителни промени през следващите месеци. Също време, но няма нужда да чакаме да се въвеждат нови правила, за да се променя броя на контролите на място, тъй като вече се прилагат стройно организирани системи на ниво някои държави членки. Службите на комисията работят в тясно сътрудничество с тези системи на държавите членки, за да се прилагат правилата по-добре. Разбира се, че искаме нещата да са ясни и прости. Просто а, трябва да се погрежим същевременно да има силна защита за правата на дънакоплаците, за средствата, предоставени от дънакоплаците. Само 5% от селските стопани биват контролирани на място за спазване на правилата, свързани с ОСП. Повечето контроли са свързани по-скоро с национални правила, а не с правила, свързани с общата сълскостопанска политика. Много често обаче за фермерите няма значение дали контролът идва от националното или от европейското равнище. Е, селските стопани дори не разграничават между двете и няма и защо да разграничават. Всъщност при тях важното е колко проверки идват. Е, за това може би е добре да се е, обмени опит между различните системи за контрол. Както вече казах, контролите ще останат. Те ще са необходими. Има определени условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да се изплатят дадени помощи. Колкото по-сложни са тези критерии, толкова по-сложни са и мерките за контрол. Данекоплаците имат право да знаят дали техните средства се разпределят съгласно строги правила. И за това трябва да се направи всичко възможно да не се подкопава строгото управление на финансите на ниво Европейски съюз. Другият важен въпрос е, е нивото на грешка и по-конкретно прага от 2% и доколко този праг е подходящ за общата сълскостопанска политика. Както и каква е приемливата връзка между ползите и разходите от контрола. Сега е момента да разгледаме тази тема. Не трябва да пропускаме тази възможност. Общата селскостопанска политика е една от най-важните политики на Европейския съюз и е от наш интерес тя да бъде възможно най-ефективна и да подкрепя и фермерите и гражданите. Данакоплаците искат да са сигурни, че парите им се харчат правомерно. Затова нека да благодаря на господин Сървама за този доклад, който ще бъде допълнителен принос към мерките за простяване на общата сълско-стопанска политика. Благодаря. С това приключваме